Председателят. Бонжорно. Бонжорно. Добър ден. Моля, заемете местата си. Искам да ви напомня, че залата СПАК 0350 е свързана с пленарната зала, за да могат депутатите, които не могат да намерят място в залата, да участват пълноценно в работата и по този начин да се осигури необходимата дистанция. Дис моля депутатите, включени в списъка за изказващите се, да намерят, да вземат своите места в залата. Ще намерят своите места по табелките с имена. Останалите ще бъдат насочени от разпоредителите към останалите места. Искам да ви напомня, че има списък на присъстващите. Напомням ви също така, че носенето на маски е задължително. Ораторите, които желаят да се изкажат без маска, могат да го направят, но само докато трае изказването им. С настоящото заседание откривам сесията, прекъсната на 15 май 2020 година. Протоколът от заседанията на 13, 14 и 15 май 2020 година и приетите текстове са раздадени. Има ли коментари? Няма. Следователно, протокола се счита за прият. Няколко съобщения. Групата ЕКР ме уведоми за решение за промяна в състава на делегация. Това решение ще влезе в протокола на днешното заседание и влиза в сила от съобщението. В е, съответствие с е, член 79 от правилника на парламента, подписах заедно с председателя на съвета 7 акта, приети по обикновената законодателна процедура. Наименованията ще бъдат публикувани в протокола. Преминавам към дневния ред. Окончателният проект прият от председателския съвет на 19 март в съответствие с член 157 е раздаден. Не съм получил искане за промяна в дневния ред и като така дневния ред се счита за прият. Дневния ред предвижда разисквания по изявление на съвета и на комисията по темата Европейски план за економическо възстановяване на Европейския съюз. Искам да напомня на депутатите, че по тази точка не се предвижда процедура спонтанни изказвания, нито пък ще бъдат приети въпроси с синя карта. Искам да приветствам председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн с цялата колегия на Европейската комисия. Благодарим за присъствието им. Думата има министър Блиняч от името на съвета. Заповядайте. Господин председател, госпожи и господа депутати, благодаря ви за възможността да кажа няколко думи за плана за възстановяване, предложен от комисията. Текстът е съвсем нов и а, е, делегациите е, го оценяват. Очевидно аз не съм в състояние да оценя предложението по същество. Ще има други възможности за това. На, на този етап искам да ви кажа, как възнамерява председателството да продължи от тук нататък, най-нататък. Най-напред ще започна с очакванията. В края на април ръководителите се договориха за създаване на фонд за възстановяване, който е необходим и неотложен. Този фонд следва да бъде достатъчен и ще бъде насочен към секторите и географските райони, които са най-засегнати и ще бъде насочен за преодоляване на последиците. Комисията трябваше да преодолее потребностите и да излезе с предложение съответно на предизвикателствата. От комисията се очакваше да изясни връзката с МФР. Според ръководителите тя трябва да се коригира с оглед на настоящата криза и нейните последици. В отговор на тази задача Европейската комисия подготви всеобхватен пакет с хоризонтални предложения представят и днес. Политическите насоки бяха ясни. Делегациите ще оценят пакета в тази светлина и работата започва сега. Сега, как възнамерява председателството да организира работата? Ключовата дума тук е неотложно. Миналия месец ръководителите потвърдиха ангажимента си да намерят максимално бързо решение. Очевидно е, че нямаме време и трябва да бързаме. Економиките и очакват това, гражданите го очакват. Следователно, отговорност на председателството е да продължи работата си по предложението на комисията без забавене. В съответствие с това, министрите на европейските въпроси проведаха разисквания по економическото и социално възстановяване на ЕС, в това число коригирана МФР инструмент за възстановяване на неформалната видеоконференция вчера. Освен това, включихме точка в заседанието на Корепер за разисквания днес след представяне на пакета. Техническата дейност ще бъде необходима преди ръководителите да проведат съществени разисквания. Ще мобилизираме съвета на всички нива на физическо ниво и с помощта на технологиите ние ще се вслушваме в становищата на парламента. Ние разгледахме внимателно резолюцията, която приехте на последното пленарно заседание по МФРС, собствените ресурси и плана за възстановяване. Продължаващото сътрудничество между съвета и парламента ще бъде задължителна част от процеса, както на хоризонтално, така и на секторно ниво. Използвам тази възможност да ви напомня, че освен споразумението по МФР се водят и дозина други преговори, свързани с подкрепата на СР за конкретни действия. И тук времето е отрешаващо значение. Ние трябва да постигнем максимален напредък на секторно ниво ние трябва да се възползваме максимално от съществ... наличното време. Дължим това на всички бенефициенти на програмите, в това число учащите, са малките фирми, местните власти и други. Сега повече от всякога те имат нашата подкрепа, за да могат да реализират проектите си. Това ще подпомогне на възстановяването на нашите економики и градове. Разчитаме да работим с вас, за да отговорим на тези очаквания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателят. Думата има председателката фон дер Лайен. Заповядайте. Благодаря, господин председател дами и господа депутати, в Европа е история на поколения. Всеко поколение има своя история. За нашите, за бащите на Европа, историята беше да се изгради траен мир след болките и след разпада на Европа. Следващото поколение трябваше да построи свобод, свободата и е, придвижването с един парична единица и с единен пазар. Беше време да събереме европейското семейство, като приемеме братята и сестрите от останала Европа и ги прегърнем тук в сърце, сърцето на Европа. Всички тези поколения, всички тези успехи бяха вдъхновени от миналото с поглед към бъдещето. Изборът винаги е бил дали да вървиме към най-малкото съпротивление или да вървим напред заедно амби... с амбиции да вървим в една и съща посока. В подобни моменти винаги сме избирали да вървим напред, да направиме големи крачки напред заедно. Защото амбициозните крачки са най-сигурните крачки напред. Затова можахме да построим съюз на мир и благоденствие, такъв какъвто не съществува в останалия свят. Дами и господа, днес сме изправени пред исторически момент. Нещо, всичко започна с един вирус, който е толкова малък, че никой не може да го види и приключи с една огромна економическа криза, каквато не можехме да си представиме преди това. Изправени, си пред, изправени сме пред най-голямото предизвикателство в 70 годишната си история – Неща, които смятахме за постигнати, за сигурни, бяха отново поставени под въпрос. Трябва отново да строиме економиката. Има е, свободи, които трябва да бъдат върнати на гражданите. Гра... Кризата има последствия за всички страни, но нищо от това не може да бъде постигнато от една страна сама. Затова това, което страва в една страна, се отразява на други слаба економика в една държава членка отслабва силната економика на друга държава членка. За, за, за това ние сме изправени пред историческия момент в Европа. Във всички държави членки има фискални, економически проблеми. Все свидетели сме на повече е, на, на повече проблеми. Свидетели сме на разширяване и задълбочаване на несправедливостта и така че не, не можем да оставиме страни, региони, хора в страни. Ние, извърв... ние изв... извървяхме пътя до тук заедно. Ние начертахме пътя за нашите граждани, за нашите народи, за бъдещите поколения. Затова нашият избор е ясен. Да вървиме напред заедно. Европа е в изключително положение. Трябва да инвестиране заедно бизнесите, хората, предприятията зависят едни от други. За това е необходимо сближаване и конвергенция. Ние знаеме, че най- амбициозните мерки са и най-сигурните, които ще имат най-добро най-добри последици за бъдеще. Затова комисията създаде инструмент инструменти, наречени следващото поколение на Европейския съюз, финансирани с 750 милиарда евро, а бюджета ще бъде 1 милиард и 300 ми... милиарда. Това са трите трите инструмента, които вече бяха приети от По този начин бюджета ще, на подкрепата ще е в общ размер от 2,4 билиона евро. Дами и господа, позволете ми да ви обясня как ще функционира новият инструмент бъдещото поколение ЕС. На първо място ще се увеличат таваните за собствените ресурси, като по този начин може да се възползват възможността на Европейската комисия да използва собствената си много висока оценка за кредитиране, за да заеме средства на капиталовите пазари. Това е спешна потребност за спешни извънредни обстоятелства инструмента следващото поколение са, ще ни допринесе да запазим социалната си тъкан, да защитим вътрешният пазар, да помогнем за стабилизиране на финансите на предприятията из целия Европейски съюз. И за да го постигнем, трябва да ускорим усилията си към една по-екологосъобразно устойчиво бъдеще, тъй като това ще бъде бъдещето на следващото поколение. Едно поколение, което е свързано с целия свят и се чувства отговорно за света ни, за планетата ни. Те, това поколение има много ясна визия за това как иска да защитава върховенството на закона и човешките права. То е решено да изисква от правителството да положат повече усилия за спасяване на климата и по този начин спасяване на бъдещето си. Това поколение се ръководи от европейските ценности и е убедено, че Европейския съюз трябва да се стреми към нещо по-добро. Така че, преди да покажем, така че не само, че ще, ще предлагам ви не само да покажем солидарност за справяне с кризата сега, а да изготвим един нов пакт за бъдещето на Европа. Да, кризата е безпредседентна и трябва да инвестираме по безпредседентен начин, но ще го направим по такъв начин, че бъдещите поколения на Европейски съюз да се възползват от постигнатите резултати. Тези инвестиции не само, че ще запазят постигнатото през последните 70 години, но и ще гарантират, че континентът ни, че Европейския съюз е неутрален по отношение на климата, цифров, социален и ще продължава и за бъдещето да играе важна роля на световно равнище. За да постигнем всичко това, Инструментът следващото поколение е ще насочи масивната си финансова сила в инвестиции в бъдещето ни чрез европейски програми. Уважаеми член на Европейския парламент, винаги съм държала да гарантирам, че, че парламентът ще играе ключова роля при взимане на всички важни решения за бъдещето на Европейския съюз. Моето предложение е да инвестираме тези средства чрез програми, които вече са предвидени в бюджета на Европейския съюз и ще постигнем именно това. Този нов инструмент ще ни помогне да възстановим вътрешния пазар. Този чудесен двигател на иновации, благоденствие и възможности. Всички държави членки трябва да инвестират в технологии, които ще дадат на втласъка на възстановяването чрез нови технологии и по-екологосъобразно производство. Инструментът Next Generation ще засили Европейския зелен пакт и Invest S и ще инвестира в цяла поредица от области, сред които е и по колосообразна енергетика и изолиране на жилищния фонд. Трябва също да гарантирам, че този инструмент няма да забрави нито един европейски граждани. За това се предвижда отвояване на средствата, предвидени за фонда за справедлив преход едновременно с това нито една държава членка няма да е принудена да прави избор между отговор на кризата и инвестиции в бъдещето. Ето защо инструмента бъдещо поколение ЕС засилва, увеличава средствата за Еразъм плюс и за инициативата за младежка заетост. Трябва да инвестираме в младите хора и не помогнем да се справят с този все по-бързо променящ се свят бъдещето Европейски съюз ще се нуждае от стабилни, жизнеспособни предприятия, които са направили добрият избор и са били устойчиви в продължение на десетилетия, но сега се оказват уязвими, защото други предприятия ги спреварят при достъпа до свежи средства. Ще инвестираме в нови ключови технологии за да се гарантира повече устойчивост на, дори, на веригите за доставка. Трябва да запазим водещата роля на Европейския съюз в области като изкуствения интелект или екологосъобразното земеделие. Инструментът Next Generation ще помогне и на системите ни за здравеопазване да станат по-устойчиви в случай на бъдещи кризи. Тези инвестиции ще са нов вид общо европейско благо. Този нов инструмент ще покаже истинската добавена стойност на това да си член на Съюза. И този инструмент ще ни принадлежи на всички ни. Като цяло Европейската комисия ще е, набере 750 милиарда евро, от които 500 милиарда ще бъдат предоставени под формата на безвъзмезни помощи, а 250 милиарда под формата на заеми, които ще се отпускат за държавите членки. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми много ясно да заявя, че тези заеми и тези безвъзмезни помощи представляват съвместна инвестиция в бъдещето ни да имат нищо общо с държавните дългове на държавните членки от миналото. Тези заеми ще минат през бюджета на Европейския съюз, ще бъдат разпоредени с ясна разбивка на държавите членки и те ще се отпускат за инвестиции, отговарящи на приоритетите ни. Засилване на вътрешния пазар, цифровизацията, Европейският зелен пакт, устойчивостта. И не само това. Европейският бюджет винаги винаги се, се е основаван на ясни програми, насочени към конкретни програми за реформи, за сближаване или за подобряване и гарантиране на продоволствената сигурност на Европейския съюз. И Европейският съюз е доказателство за това, че нашата система функционира. Благодарение на Европейския съюз, покупателната способност на гражданите и благодействието на всяка една от държавите членки се увеличила. Повтарям, на всяка държава членка. Ето защо е очевидно, че европейският бюджет се е изплатил многократно на всяка една от държавите членки. Така ще изглежда новият инструмент бъдещо поколение с за всички. Ще инвестираме в съвместното бъдеще на Европейския съюз и ще гарантира основата за това как ще изглежда бюджета ни за в бъдеще. Освен това, в добавка към всичко това, Европейската комисия ще предложи цяла поредица от нови собствени ресурси, като, например, е, нови приходи от схемата за търговия с емисии или възоснова на механизъм за корекция на броните емисии на границата, за да се е, намали за да се е, оскъпи достъпът на високо въглеродни ефтини стоки от трети страни. Трябва да бъдем по-амбициозни в областта на собствените ресурси и тук разчитам напълно на вашата подкрепа. Meine Damen und Herren Abgeordneten. Дами и господа, скъпи скъпи членове на Европейския парламент, сега е настъпил момента да вземем правилните решения. Унези, които днес не проявят смелостта да, да инвестират а, с амбициозни инвестиции, ще платят много по-скъпо за в бъдеще. Целта е да поставим общите основи на бъдещето ни. И другата ни цел е много ясно да гарантираме, че сме в състояние да дадем отговор на безпредседентната криза без допълнително задлъжняване. Така че нека да оставим на страна старите раздори и да се обединим около тази нова идея за бъдещето на Европа. Кризата, с която се борим, е много страшна, но също толкова огромна, колкото е кризата и възможността на Европа да се възползва от тази възможност, давайки правилният отговор. Сега е момента да поставим основите на един Европейски съюз, който да е неутрален по отношение на климата, да е цифров, да е по-социален и по-справедлив. Преди 70 години Основателите на Европейския съюз поставиха първите смели крачки към един съюз на мира и благоденствието. Днес е настъпил момента да добавим главата на нашето, по което ще напише нашето поколение и да направим смела стъпка напред към бъдещето на Европейския съюз. Дължим го на бъдещите поколения да живее Европа. Е, Мария, Грация. Благодаря, госпожо председател. Преди да изслушаме председателите на политическите групи, бих искал депутатите, на които, които бяха помолени да напуснат местата си, в интерес на дистанцията да го направят. На номер 36, много ви моля, няколко пъти бяхте помолили. Господин Манфред Вебер има думата. Господин председател, госпожо председател, уважаеми колеги, солидарността се върна, европейската солидарност се връща. Духът на Робърт Шуман се връща. Преди няколко седмици е, в, на улиците в Италия бяха запалени европейски знамена. Милиони европейци се притесняват от своето бъдеще за семействата си. Европа дава ясен отговор. Вие не сте сами. Ние поехме предизвикателството. Това е всъщност нова глава за Европейския съюз. Някои колеги наричат това момента Хамилтън. Като политик от ЕНП на мен това не ми харесва, откровено казано, тъй като на мен не ми, иска, не ми се иска Европа да се основава на дълговете. Но с оглед на настоящата ситуация и най-сериозна, най-тежката економическа криза за Втората световна война, просто няма друг начин да стимулираме економиката. Въпросът Основният въпрос не е колко пари ще изразходваме. Основният въпрос е за какво. Един от нашите принципи, и това е предложението в момента, гарантираме, че няма да има свежи средства за старите проблеми. Искаме да осигурим свежи пари за свежите идеи на, е, за европейското бъдеще. Друг важен момент бяха демократичните процедури и аз благодаря на председателката на комисията. Сега трябва да разговаряме с съвета и да поясним, че не могат да се изразходват средства на европейско ниво без одобрението на парламента. Сега имаме предложение от страна на комисията и сега ще трябва да убедим 27 държави членки и техните парламенти. В ЕНП имаме едно правителство, едно либерално, едно стилистическо, зелените, които са участват в управлението. Хубавото е, че имаме едно и също предизвикателство да убедим другите. Искам да бъда пределно ясен със следното. Първо, нашите фирми, вашите фирми не могат да постигнат успех без успех на единия пазар. Ето защо успех трябва да постигне целият Европейски съюз. Второ, виждаме преразпределение на европейската економическа власт и не искам Европа да загуби тук. През 2008-2009 и 2010 година Имахме явлението изгубено поколение. Европа не може да си позволи още едно изгубено поколение. Ето защо ние имаме достатъчно аргументи. За нас солидарността върви ръка за ръка с отговорността. Това са двете страни на една и съща монета. И с оглед на това искам да ви кажа, че когато искаме пари от пазарите, трябва да сме наясно с това, че сме наясно, че имаме ясна представа как да възстановим тези средства. За следващата МФР вече бяха направени усилия да се направи споразумение. Аз не смятам, че споразумението ще бъде толкова лесно. Нека да бъдем честни, ясни. Имаме нужда от собствени средства, за да изплатим дълговете. Големият а, а, печеливш са технологичните гиганти и е напълно справедливо да ги помолим те да поемат част от тази отговорност. А, когато говорим за отговорност, можем да говорим за вътрешни реформи, за европейския семестър – при всички случаи, ако искат, ако молите съседа да прояви солидарност, е хубаво да си свършите работата и да се подготвите за предизвикателствата. Тоест имаме нужда от реформи. Имаме хиляди други принципи, върховенство на закона. Мисля, че сме постигнали вече добър компромис. Програмата за здравеопазване е засилена, което е много важен сигнал в настоящия момент ще проведем дискусии за МФР, за селско стопанство и а, сближаването. Планът е в правилната посока. Това е важен момент за бъдещето на Европа и НП ще подкрепи о, идеите на Европейската комисия. Благодаря. Председателят, благодаря. Думата има Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Госпожо Вондерлайн, един месец след като Европейският парламент прие резолюция, вие сте отново тук и ни представяте плана за възстановяване на Европейската комисия. Трябва да ви кажа, че този план е амбициозен, европейски и който е в духа на това, което изискаме. Благо, благо, благодаря, че връщате на парламента ролята, която той трябва да играе и че искате да включите този план в МФР и в е, собствените ресурси. В този план се включва и така наречения съвместен е, дълг, както и еврооблигациите, за да могат да се финансират резултатите от кризата. Много, много правителства подкрепиха вашата идеите и вашия план. Това на, на практика беше невъзможно само преди няколко месец, защото в момента става дума за бъдещето и за достоверността на европейския проект. Не става дума само за солидарност, става дума за единия пазар, за европейският проект, за тяхното разгръщане в бъдеще. Ние, ние не сме тук за да се пазарим или поне моята политическа група не е тук за да се пазари, а за да построи бъдещето на Европа. Съв, съв, съв, съвета се държи като че ли нищо не се е случило, като че ли през последните месеци нямаше криза, като че ли нямаше десетки хиляди е, починали. Кът, като че ли няма увеличаване на дълга с милиони и милиарди. Като че ли не знаят, че след тази криза ще има а, рецесия и че ще има спад на БВП с 8%. Така че не знам, не знам какво очакват, какво мислят някои от нас, защото това е момента на истината. Сега е момента да сложиме картите на масата, да, да, да продължиме да строим един политически съюз в името на солидарността. Защото Свет, свет, светът може и да не е най-добрия, но той заслужава да вървим напред. Кризата е една симетрична криза, която доведе до асиметрични последици. И Европейската комисия трябва да поправи тези асиметрии. Ако защото в крайна сметка какво ще стане? Ед, едните държави членки ще получат а, повече помощ, техните предприятия са, ще бъдат подкрепени, а други не. Или всички трябва да бъдат попомогнати, или никой. Защото кон, кон, конвер, конвергенцията означава вър... пътя напред. Проблема не е в парите, пари, проблема е в това, че трябва да вървим напред. Затова съвета трябва да вземе всички мерки, за да приеме е, МФР и бюджета с квалифицирано множество, защото не може 23 страни да бъдат заложници на 4 страни, които имат други идея. Аз мисля, че липсата на солидарност е късогледство, защото всички трябва да видиме, да си отворим очите и да видиме, че многостранността, мултилатерността е, е застрашена. Затова се радвам, че в вашия план включихте и гаранцията за децата, защото ние трябва да бъдем солидарни с бъдещите поколения, за да подкрепиме най-важните за бъдещето политики, зеления курс, е, биоразнообразието си и да не оставяме на бъдещите поколения огромни дългове. За това се радвам, че че имате идеи за е, преразглеждане на семен, семестърът. Трябва да, трябва да се създадат условия за устойчивост за, за бъдещето. Скъпи колеги, трябва да поемеме своята отговорност, госпожо фон дер Лайен. Виждате, че в Европейският е, парламент ние излезахме с проект. Проекта, който е да работиме за бъдещето на гражданите, за благоденствието на гражданите. Сега вие трябва да убедите съвета, така че бъдете амбициозна, бъдете смела, за да ни поведете към бъдещето на следващите поколения. Господин. Благодаря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 че ще понесем още по-тежък удар. Нека го кажа ясно. Това е пакет за всички държави членки. И всички държави членки имат нужда от този пакет, независимо от това колко сериозно са били засегнати от здравната или економическа криза, защото тук става дума за вътрешния пазар. Ако се провали вътрешния пазар, всеки гражданин, всяка фирма в Европейския съюз ще пострада. Решението на комисията за взимане на пари от пазарите е забележително. Аз приветствам подхода, приветствам европейско решение за европейския проблем. Също така ще избегнем сериозните трудности по време на предишната криза, при която се създадаха, се натрупаха дългове за много държави членки, вместо да се инжектира в економиките им. Решенията, които ще вземем днес, ще определи ролята на Европа за следващите 20 и 30 години, защото ние сега инвестираме не само за възстановяване, но и за ново начало на економиките. Ние създаваме основата за бъдещите поколения. Ето защо МФР и пакета за възстановяване трябва да бъдат ориентирани към миналото, а не да се вглеждат в миналото. Ние трябва да възстановим економическите перспективи, да създадем нови работни места, да се насочим към инвестициите с европейска добавена стойност, европейският и цифров дневен ред трябва да са градивните елементи на една устойчива европейска економика. Второ, солидарността е от ключово значение. Борбата срещу териториалното разделение и различие в Европейския съюз ще бъде ще определи или нашето единство, или бъдещото ни разделение. Европейският съюз не е машина за пари, не е банкомата, а е общ проект, в който солидарността е свързана с ценностите и обща идея за бъдещето. Ето защо групата Обнови Европа ще подкрепи само тази МФР, в която върховенството на закона и спазването на европейските ценности са условия за получаване на фондове. Това, т.е. ние искаме да наказваме не гражданите, а политиците. Освен това, от кризата има какво да научим. Е, областите, в които трябва да направим реформи, областите, в които трябва да присъстваме по-активно. Ето защо конференцията за бъдещето на Европа трябва да започне работа. Пътят към възстановяването ще бъде труден, но решенията, които ще вземем днес, ще засегнат интересите на мнозина, бъдещето на вътрешния пазар и бъдещето на нашия Европейски съюз. Ето защо Европейският съюз трябва да да остане единен и да се бори като един. Благодаря. Председателят, благодаря господин Чоус. Думата има колегата Мойтенът. ИД. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председателка на комисията не оставите с погрешно впечатление. Казахте ни, че няма да има нито, евро, нито корона облигации, нито е, еврооблигации. Сега обаче ни предлагате именно това, без никакво правно основание за това предположение, тъй като Европейския съюз към момента нямаше право да поема дългове от своя собствено име. Това обаче явно вече на никого не пречи. А вие, госпожо Фондерлайн, сега ни обяснявате, че това налудничево предложение не ви е достатъчно и смятате да предоставите още 250 милиарда в повече. Трябва да ви кажа най-откровенно, че това е пълна лудност и европейските граждани ще трябва да платят огромна цена за тази ваша лудост. Ще се наложи не само да се увлечат данъците, а ще трябва да плащат и за инвестиции, които разходвате все едно няма да има утрешния ден. Това е напълно безотговорно. Това е харакири и политическо, и економическо. Хората все още не си дали сметка за това, тъй като имат други проблеми, защото все още не, не могат да осмислят огромните суми, за които говорите. Но това е вашата а, лудост, която лицемерно наричате солидарност. Ето защо поздравявам правителството на Нидерландия, Австрия, Швеция и Дания за всички опити, които правят да избегнат тази лудост. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Келег, имате думата. Thank you very much. We have indeed a very... Благодаря пред много дълбока криза сме и трябва да реагираме. Смятам, че това е исторически момент за нашата отговорност. Крайно време е да се хванеме за ръце и да решиме как да излеземе заедно от кризата. Тук по-голямото мнозинство очерта пътя напред. Е, силна МФР и зелен курс, който да помоли, да пос... помогне на, за излизане от кризата. Зелените в цяла Европа под, подкреп, подкрепят тези идеи. Господин Вебер, ние наистина се, се радваме на подкрепата на зелените в Австрия и е, включително е, в цялата страна. Може би вашият приятел от Виена създава проблеми, но вие трябва да се, да се опитате да го убедите. И ние, ние всички трябва да се опитаме да убедиме правителствата да работиме заедно. Смятам, че Предложението на комисията е голяма крачка напред. Е, вие също така предлагате мерки и грантове, за да може нито една страна да не бъде изоставена. Но трябва да да бъдем сигурни, че сме амбициозни. Трябва да бъдем амбициозни и за цялата МФР. Някои колеги споменаха и условията, които се свързват с финансирането, но нека да не правиме грешките на миналото, да караме страните да налагат строга бюджетна дисциплина. Това не проработи и никога няма да проработи. Важното е парите, средствата да бъдат добре инвестирани в дългосрочни проекти в името на планетата, защото тя е една. Както и фонда за възстановяване, е така и плана за спасение трябва да бъдат в съзвучие с зеленият курс и трябва, разбира се, да почиват на основните ни правила, като върховенството на закона и демокрацията. Някои правителства смятат, че могат да се справят сами, но няма да могат и те са, които имаха най-много ползи от единния пазар и те са обаче, които искат да не спазват някои правила. Европа има нужда от помощ, Европа има нужда от мобилизация, както преди 70 години. Парламента доказа, че е готов да върви напред. Надявам се, че и държавите членки ще последват. Благодаря, президент Келер. Господин благодаря. Думата има. Егас. Каре. Аз съм впечатлен от начина по който нашите граждани, нашите предприятия се справят с кризата. Нека да черпим пример от тях и нашите мерки трябва да е, съответстват на изискванията за е, напредък и средствата да отидат на тези, които най-много се нуждаят от тях. Много от мерките е, няма да не биха стрували пари. Задължително е да подсилим вътрешния пазар и трябва да се погрижим нашите предприятия да получат подкрепа. Очевидно е, предприятията имат нужда от е, механизъм за подкрепа. И така става дума за нужното финансиране, но и за целите, за които ще се използват средствата. Е, хората, които работят, също са подложени на трудности. Също така трябва да се погрижим на да се погрижим за работата на Европейската централна банка. Аз призовавам за дебат е, за участието на големите технологични предприятия. Тяхното участие за сега е много малко. Е, те трябва да дадат е, своят справедлив дан. И това е задължително условие, за да има равнопоставеност. Благодаря думата има госпожа Манонобри.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 още преди месеци ви подопредихме, че тази криза няма да отмине лесно. Тя се вписва в дълга традиция на непоследователна политика, която доводи до слабане на здравните ни системи, унищожи помишлената ни тъкан и отслаби социалното сближаване. Непрестанно ни говорите за пакта за новите бъдеща. Ами аз съм част на... към, към поколенията, които трябваше да пострадат от политиките на бюджетна строгост и либерализъм в продължение на десетилетия. Продължението ви трябваше да е в разрив с правилното до сега, но, за съжаление, сте много далеч от целта. Смятате, че е, бюджетният е, строгост е, е останал с гърба ни чрез намаляване на изискванията за дефицит, както направихте началото на кризата, но предвиждате да въведете строгостта отново през едната врата, чрез европейския семестър, в който отново се правят препоръки за връщане към бюджетна строгост и тя десницата веднага се възползва от тези препоръки. Така че приемете, поне често ни кажете, че предвиждате на опичет на строгост. Разбира се, не всичко е погрешно. Радваме се на собствените ресурси, които се, се предвиждат, като, например, данъка за въглеродния данък на границата или таксата за пластмасата. Но как може да приемете, че едновременно с това се отказва налагане на адекватно до данъчно облагане на най покатите и на секторите, които се възползват от кризата, като например сектора на хипермаркетите, чието оборот се увеличи с 35%. Радваме се на зародиша на европейска солидарност, към която се, се постигате, като се предвиждат повече помощи за най-тежко засегнати от кризата. Но нека да си го кажем откровенно. Няма много да се промени на, по този начин общото равнове, урав, уравнение, тъй като пак държавите членки ще платят а, сметката и в крайна сметка ще платят европейските граждани. Сега за фонда за възстановяване. 750 милиарда предвиждате. Добре, но е много по това, което поиска Европейски парламент с пълно единодушие от крайно дясно до крайно ляво преди един месец а предвидените е, са 500 е, милиарда под формата на преки субсидии. Много е, малко е вероятно тези нови собствени ресурси, чието размера не споменахте, да са достатъчни за гарантиране на тези средства. Така че не е вероятно отново държавите членки ще трябва да увеличат държавния си дълг, за да върнат отново тези страна, тези, за да получат тези средства от бюджет на Европейския съюз. Така че как може как си позволявате да наричате този фонд, фонд ново поколение при положение, че именно новите поколения ще трябва да платят тези дългове. А има възможност да се е, намерят начини да се сложи край на бюджетната строгост чрез възможност ЕЦБ пряко да отпуска средства на държавите членки под формата на безкрайни, на, на, на безсрочни заеми. Нека да освободим държавите членки от дълго дълговете им, за да можем демократично и спокойно да обсъдим какво, какъв път искаме да поемем за бъдеще в защита на климата и на солидарността. Безмислено е сега да обсъждаме как може възможно най-бързо да се върнем към безкрайният економически растеж и бюджетната строгост. Въпросът е към кого бъдеще сме се насочили и а, отговорът за нас е ясен. Не бива да се отпуска дори и едно обществено евро за дружества, които съкръщават персонала си като Рено. А, псевдозелените мерки, които представляват в субсидии за морално старение индустрия, принадлежи на вашето поколение, не на нашето. Имаме нужда от нови ем, подходи, които да се основават на екологическият е, преход и нови видове солидарност. Нашата група Обединената левица предлага такива възможности. Имаме нужда от цялостно преразглеждане на модела ни, за да излезем от кризата и за да можем обществата ни да станат по-устойчиви след кризата. Благодаря госпожа Адинофи от името на независимите. Господин председател, колеги, това, което чуваме, ни създава определени надежди. Говори се за фондове, за безвъзмезни средства, за европейски облигации, което е прекрасно за зелен преход, за който настояваме. Сега обаче настъпва най-трудното да видим как ще тръгнат нещата в съвета, където някои държави членки настояват за бюджетни ограничения. Не ги наричайте пестеливи, наричайте ги егоисти. Министър-председателят Конто обяви план за бъдещето възоснова на инвестициите. Ето защо движението 5 звезди очаква сериозна помощ от Европа и се надяваме плана, който представихте, да помогне за това. Европа трябва да промени начина си на работа. Очевидно е, че имаме нужда от възстановяване на европейския дух. История, нова история ли пишем? Ще видим. И става дума за това, че трябва да спомогнем за устойчивостта на Европа. Председателят, благодаря. Съжалявайте, много съжалявам. Не ми е приятно непрекъснато да го напомням, но трябва да спазваме критериите за физическа дистанция. Това е важно и за това ми е много неприятно, когато разпоредителите е, ми сигнализират за нарушаване на тези правила всички онези, които искат да следят работата на пленарната сесия, да се отправят към посочените им места. Думата има господин Морешан за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Фондерлайн. Благодаря за предложението. Днес е важен исторически ден, защото гражданите на Европа очакват подкрепа и помощ от Европейския съюз. Днес можем да им кажем помощта идва. Европейският съюз ще направи каквото трябва за вас. Ще има заеми, ще има грантове, неща, които ще бъдат много важни за бъдещето на малки малки и средни предприятия, за бизнеса. Днес сме свидетели на най-добрият пакет за възстановяване, който можеше да бъде представен. Е, колегите идват тук от цяла е, Европа. Те са в контакт с гражданите. Те знаят какви са нуждите на предприятията, на хората, на гражданите. И за това Европейският парламент трябва да, да участва активно в начина по който се взимат решенията, в разходването на средствата за да може този пакет наистина да се превърне в най-добрият пакет. Този пакет ще има много последици за бъдещето на гражданите, за това е, Европейският парламент, който представлява гражданите, трябва да участва във всички фази, във всички аспекти. Ние трябва да, да, да знаеме нещата е, в подробности. Госпожа Фон, Фон, дер Фондерлайн говори за ем, бъдещето, за пакета, но нека не забравим и другите си приоритети. Е, фармери, фермерите, гра, студентите, зеления курс, сигурността на гражданите, цифровизацията. Е, и в крайна сметка възможно е и други кризи да се появят в следващите години. Това са принципите на нашата работа и това трябва да продължи да ни обединява. Ние сме готови да работиме заедно с комисията, господа Бонифей. Господин Бенифей за една минута. Благодаря. Госпожо фон дер Лайн, светът гледа към нас, за да види дали нашия съюз основа на върховенството на закона и общи ценности е в състояние да оцелее от тази криза. Вашето предложение е амбициозно и адекватен отговор, който да съответства на предизвикателството. 750 милиарда, една голяма част, ще бъдат насочени към възстановяването. Това е отговора, който им, от който имаме нужда, нещо за което парламентът настоява от самото начало. Да продължа казаното от председателя Сасоли. Ние ще подкрепим тези усилия, докато се запази тази амбиция. Ето защо правителствата трябва да действат в съответствие с новите предизвикателства. Имаме нужда от бързина и от отсъствие на сложни процедури. Европейските граждани не могат да чакат. Следващият оратор е госпожа Хайер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо председател на Европейската комисия, предложението е мащабно за, по, с размера си, но ще ви бъда откровена. Продължаваме да се питаме къде са парите за възстановяването. Знаем къде са тези средства. В Google, Amazon, Facebook, Парите са в ръцете на всички мултинационални компании, които се възползват от избягване от данъчното облагане. Нека те да платят. Същото въжи и за големите китайски предприятия, които замърсяват и, игнорират напълно нашите изисквания. Това е което разполагаме. Нека да използваме тази възможност и то сега, не през 2024 година. И след като си върнем тези средства, ще може да дадем нов тласък чрез екологосъобразни превозни средства, изолация активация на жилищните фондове, нови колосообразни работни места. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо фон дер Лайен, вирусът разпространява не само смъртта, но и несигурността. Нека да сме на висотата на очакванията на гражданите. Благодаря ви за предложението. Исканията ни са допълващи. Благодаря господин Панца за една минута. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо фон дер Лайн онова, което ни представихте, е всъщност продължение на това, което обявиха господин Макрон и госпожа Меркел миналата седмица. Няма да е, скрия, че оценявам думите ви, но ние, италианците, през последните месеци бяхме свидетели на много амбиции и малко факти много безработни и за това съм изпитвам известни съмнения. За възстановяване на фонда за възстановяване има нужда от нови данъци. Те ще дойдат от потребителите и малките предприятия. С това ще се задълбочи кризата. Не чух нищо за секторите, които не са стратегически, но са важни за економиката на много страни. Имам туризма, например, само един, един от тях ще успя, успеете ли да убедите всички холандците, например, ефект, междувременно европейската економика ще загине било или от вируса, или от, от бюрокрацията. В крайна сметка, може би ще се пожене онова, което вие посаждате. Благодаря, господин Ейкхаут, за една минута. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на комисията за предложението, защото това е възможност за инвестиционен план, от който Европа има нужда и който трябва да дойде от Европа, не само от държавите членки, защото знаем, че ако го остави на държавите членки, резултатът ще бъде задълбочаващ се дисбаланс на вътрешния пазар. Половината от държавната помощ идва от Германия. Това говори за дисбаланс. Ето защо имаме нужда от Европейска инвестиционна програма. И за това ви благодаря за предложението. Е, всички зелени се надяваме, че всички правителства, в това число и в моята страна Нидерландия, ще разберат колко голяма потребност имаме от нова инвестиционна програма. Само, че инвестициите трябва да бъдат насочени към зеления пакт и цифровизацията. В крайна сметка става дума за това как думите да се превърнат в дела. И тук имам въпрос към комисията. Говорим 750 милиарда, но когато става дума с държавната помощ, там са 2000 милиарда. Европейската комисия, госпожо Вестагер, приемете условия за държавната помощ. Едва тогава ще можем да благоденстваме и да стигнем до онази нова економика, от която имаме нужда. Благодаря госпожа Шидло за една минута. Дами и господа, днес Европа се нуждае от солидарност. Европейците се нуждаят от надежда. С удоволствие отбелязвам, че Госпожа Фандерлайн обещава увеличаване на средствата в фонда, но трябва да знаем какви са подробностите. Трябва да се увеличат собствените ресурси. Да, мисля, че обаче е крайно време да се започне и борбата срещу измамите, данъчните измами. Вие казахте, че трябва да загърбим стереотипите стереотипите. Права сте. Надявам се, че от тук нататък Европейският парламент наистина ще стъпи на правила, ще е, действа солидарност и ще е, помогне на всяка една отделна държава, така както е необходимо. Гражданите имат нужда от надежда и работа. Трябва да им го осигурим. Господин Джинчиш. Благодаря, господин е, председател. Европейската съюз още, още веднъж е изправена пред много, пред много критичен момент. Всички критикуват Европейският съюз е, за липсата на прозрачност и са прави. Надявам се обаче, че за разлика от миналото, и за, за, за разлика от бившият план на Меркел Макрон, този план ще е, постигне резултати. Надявам се само, че този пакет наистина ще даде резултати, но въпреки всичко имам известни тревоги. Имам чувство, че този е, фонд от 5, е, за 500 милиарда няма ням, ням да превърне е, дъл, дъл, дълга в един съвместен споделен дълг, а напротив само ще увеличи дълга на някои страни, които просто ще рухнат. Е, за това бих искал да видя повече гаранции в пакета. Тоест, че тези средства няма да бъдат насочени към многонационалните компании, а към малките и средни предприятия, които са гръбначния стълб на нашата економика. Господ... Госпожа Деванги, за две минути. Commissioners and let me, let me in het Nederlands beginnen, want ik denk dat dat belangrijk is. Ik wil... Благодаря, госпожи и господа комисари. Ще започна с, е, на холандски язик. Е, приветствам казаното, защото Европа твърде дълго е чакала и се радвам, че има предложение. Също така се говори за връзката между различните фондове. Хубаво е, че вече имаме направено предложение. Също така идеята, че всички ние сме изправени пред трудности, означава, че трябва да положим усилия, за да се справим. Тук се спомена въпроса за собствените средства. Те са от различни източници, но това, което, на което аз най-много държа, е изразходването на средствата. Сега влизаме в дълг, в дългове и е важно как точно ще го изплащаме ако нямаме собствени ресурса, в крайна сметка ще трябва да използваме европейския бюджет, за да погасяваме и се разполагаме с по-малко пари за проектите. Ето защо искам ангажимент за собствени ресурси или да има план за погасяване. И има нужда от яснота, за да проработи програмата. И накрая, нека да кажа нещо на госпожа Гарсия Перес – аз казах, казах на холандски, народния ми език, защото смятам, че е важно. Трябва да покажем, че всички ние сме изправени пред една и съща трудност. Ако обаче смятате да прокарвате разделителна линия между 23 и 4 страни, няма да успеете. Вие ще ги потикнете да проявят още повече упоритост. Разчитайте, на тези страни да бъдат убедени, че ще трябва да го направя. Благодаря господин Гайер за една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател фон дер Лайен. Виждам вече вие можете да го чувате, но все пак бих искал да ви благодаря за това, че ни че днес като наша Важно е, когато Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейския съюз да представя нов план да го прави тук пред Европейския парламент, за което ви благодаря. Благодаря ви и за самото предложение. Смятам, че то е напълно равновесено от гледна точка на съдържанието и целите. Разочарован съм обаче от липсата ви на смелост по отношение с основните ресурси. От една страна, виждаме същия списък с предложения, които познаваме всички много добре, но те са свързани с евентуалност бих предпочел по-ясно да заявите кои собствени ресурси точно вие предпочитате и кои точно собствени ресурси ще предложите на Европейския парламент и на съвета. Знаете, че, че тук в парламента има много привършници на тази идея. Знаете къде ще бъдат и онези, които ще се опитат да възпрепятстват новите собственици. Втори въпрос е на къде ще бъдат насочени средствата. Очевидно трябва да са към инвестициите социалните системи, цифровизация, инвестиции в водорода. За мен това не е достатъчен списък. Благодаря ви. Господин Гарикано. Тези, тези дни най- най-после европейците излизат предпазливо от къщи. Отговорни сме и наистина санитарното положение се подобрява. Но много, много малки и средни предприятия не знаят дали ще имат достатъчно работа в края на месеца. Така че ние трябва да се погрижим за бъдещето на всички. Рад, рад, радваме се, че Европейската комисия дойде да представи е, план е, на парламента, ние трябва да споделиме дълга. Но ние трябва да бъдем отговорни. Вие поискахте наш... Ние да бъдем отговорни, но трябва да се иска и от държавите членки да бъдат е, е отговорни, защото в моята страна над 200 хиляди малки предприятия ще затворят, е, ще хлопнат е, кепенците. Така че ние трябва да, да направим всичко, защото този план наистина да бъде е, успех. Е, е, е, европейските граждани ни гледат, от нас завиди техното бъдеще. Благодаря, господин Жовен, за една минута. Колегата Жовен, благодаря. 140, 200 е милиарда, 1000 милиарда, това ще бъде тежест за бъдещите поколения. Санитарната криза не бива да се използва за, в интерес на федерализма. Ще има идеи за европейски данъци в интерес на европейския проект за налагане, за премахване на правилото за консенсус. Няма връщане назад. Ние трябва да подготвим, да се подготвим за бъдеще, в което ще се живее с перспективата за кризи. Свят, в който качеството ще бъде по-важно от количеството. Свят, в който привилегията на вътрешния пазар трябва ще се гарантира и накратко Светът с е съвет, бъдещия свят трябва да скъса с безкрайното, с безкрайния растеж. Нека да се подготвим е, за това, което ни очаква в бъдещето. Колегата Карем за една минута. Уважаема господин, господин председател, безспорно имаме нужда от солидарност по изправни пред тази безпредседателна криза и това предложението на Европейската комисия е добре дошло. Това е добър план, бих го нарекал дори исторически, ако беше по-амбициозен, ако имахме конкретни гарантии, че ще, че ще се поемем по истински план за трансформация на економиката ни, истински економически и екологичен преход, без опасност да се върнем обратно по стъпките си. Вашият план, госпожо госпожо Фон дер Лайен, не е точно големи размери, не е силен насочен. Той няма да даде възможност на гражданите ни да си отдъхнат, няма да ни помогне да постигнем целите от Парижското споразумение, няма да ни помогне да избегнем и шестната вълна на изчезване на видовете. Съжалявам, може би франската ми предпазливост ме кара да се, да се ам, съмнявам в хубавите думи, искам конкретни действия. Защо не започнем да действаме масивно още от сега? Из, у, у, измираме заради лошата въздух, отравяме се с това, което ядем. Какво е пътището, което искаме? Къде е мястото на човек и на останалите видове в, в бъдещето ни? Нека най-накрая да чуем еколозиите, лекарите и, бъд... и младите, вместо тези, които ни говорят за строгост, кризи, финанси. Стига вече кризата е истински, имаме нужда от истински отговор. Благодаря, господин Епинки. Господин Епинг, благодаря. Предложението на Европейската комисия е, всъщност говори не само за... всъщност е насочена е, към сериозна крачка напред, сериозни е, промени. Госпожо фон дер Лайн, не, ветото, възможно да се наложи вето от много държави членки. Е, говори се за нови е, държавни данъци, говори се за европейски данък и за огромни дългове, които ще бъдат е, поети. Европейският съюз всъщност ще трябва да се съобрази с процедура по ратификация в 27 национални парламента. Хората са тези, които ще трябва да изплащат тези средства. Благодаря ви. Благодаря, господин Почдемонд. Европа е политически проект. За това трябва да, такъв трябва да бъде и отговора. Много граждани спомнят, си, си спомнят с наистина горчевина начина по който решихме и управлявахме финансовата криза. Те искаха да има много промени, но те не се случиха. Това не трябва да се случва отново трябва да се възползваме от тази възможност за да работиме по-пряко с гражданите, с предприятията, за да, за да създадем наистина една мрежа на, реги, на региони, на сектори, които да реагират бързо и да бъдат близо до гражданите. Трябва да се работи бързо е, и, и спешно. Не трябва да, да продължаваме да работиме с, с старите мерки, а да организираме една е, Европа, която в която гражданите да бъдат в центъра. Очаква ни новото поколение, то очаква много от нас. Вървете напред без да чакате, господин Гонсалес Спонс. Намираме се в исторически момент. Или ще бъдем амбициозни, или ще загинеме. Този план от 500 милион, ми, милиарда е много амбициозен и представлява надежда, но има още много какво да се направи. Парламента трябва да участва в оформянето на плана за възстановяване на този е, план Маршал на демокрацията. Трябва да защитаваме този план със същия план, с който защитаваме еврото. Е, защото резултатите трябва да стигнат е, до гражданите. Наистина тези милиарди, за които говорим, трябва да имат е, реално е, изражение защото цифрите не говорят нищо на гражданите. Този фонд трябва да бъде на разположение колкото се може по-бързо, защото милиони хора в Европа не могат да чакат повече. Фалита е тропа на тяхната врата. Също така не, не, не трябва да, да, да, да намеляваме европейския бюджет. Нямаме по-малко нужди и имаме повече нужди. Още фонда не трябва да служи за да замазва лошото управление на някои е, правителства. Често 27 държави сме, които даваме пари, 27, които получаваме пари. Е, парите не падат от небето, така че в един момент те ще трябва да бъдат върнете. Но Днес социалната държава трябва да покаже какво може да направи. Седмо. Ме, е, не, не, не може е, тази е, рамка да засенчи МФР. Парламентите трябва да кажат какво мислят по въпроса. И нека не забравяме, че говорим за човешки същества, че говорим за гражданите, а не за политиците, които ги управляват. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Днес сме изправени пред исторически факт. Това може да бъде началото на, един, на една революционна промяна в изграждането на Европейския съюз. Е, едно, една промяна, която може да се равни на въвеждането на еврото. От тук на от тук нататък може да има много големи промени. Нещо, за което ще работиме години наред. Предложението на комисията върви в тази посока. Мисля, че предложенията и е, но, нови, новите изменения са разумни, те са е, полезни. Ние трябва обаче да навлеземе в подробностите, да ги анализираме, но същевременно искам да прикана съвета и е, парламентаристите да направят необходимото усилие, огромното усилие това да стане е, истина госпожа, господин аз... Uh, Благодаря, госпожо председател. В тази криза никой не е незасегнат. Хора се разболяват, губят близки, фирмите им фалират, хора губят работата си. Много е важно да се замислим върху това, което е важно и върху това какви трябва да бъдат приоритетите ни. То, с оглед на това трябва да насочим и бюджетата си. Остават ни много предизвикателства. Хората очакват от нас отговор. Да инвестираме средствата по разумен начин, да бъдем отговорни, а не да прехвърляме тежеста към бъдещите поколения. Ето защо ние трябва да си подредим приоритетите. Нека се запитаме как да реформираме економиките си, да излезем от кризата по-силни, но заедно. Гражданите ни се опитват да се адаптират към кризата. Ние също трябва да се адаптираме, за да постигнем една по-голяма устойчивост. Колегата Хайда, благодаря госпожо председател. Милиони хора в Европа се страхуват за работата си, не знаят как ще си платят найема през едните месеци, как ще изхранят семейството си. В този момент Европейския парламент решава да подкрепи един план с милиарди евро, като тук въобще не се обсъжда бюджета. Бюджет изобщо го няма. Въобще това е един фантомен бюджет. Не знаем къде е. Тук пред нас е е една председателка на Европейската комисия, която има трибуна за своята пропаганда. А междувременно се а, наливат а, и се предвижда наливането на милиарди по време на най-тежката санитарна и економическа криза. Как, какво трябва да се случи да се прехвърлят дълговете от юга към а, севера и това, което отдавна искат технократите в Брюксел, а именно да отнемат бюджетната независимост на националните правителства. Това е вашата цел. Не се борите с кризата, а да осъществите контролираната ви от Брюксел супердържава. Благодаря ви, колега Тилов Тасун. Има думата за една минута. Благодаря. Това е един много важен пакет който е крачка напред в интеграцията на еврозоната. Заедно трябва да направим крачка напред, защото заедно бяхме и в, в кризата, и в пандемията. Но мисля, че това предложение е минималното, за да спасиме Европа и, европейск, и еврозоната. Но не могат гражданите на цяла Европа да страдат от решенията на четири правителства. Така че дебата е много важен. Искам да наблегна на три неща. Първо, има цифров преход, екологичен преход и малките и средни предприятия. Второ, трябва да демократизираме цялата система на реформи. Не трябва бюрокрацията да тежи на държавите. И трето, е, е, социалните реформи и да, и да не се връщаме към бюджетната дисциплина, която толкова много е, се отрази на нашите граждани в миналото. Господин Фи... Благодаря. След няколко седмица и месеца вече имаме предложение черно на бяло но не е това, което очаквахме. Имаме много критични забележки. Първо, 500 е, милиарда е добър сигнал, но не стига. Второ, времето за предоставяне. Тези средства са необходими веднага в момента защото в рамките на 7 години няма да отговорим на кризата. Накрая, на къде ще бъдат насочени? Има, но не бива да се, подла... да се подаваме на идеологически съображения. И накрая, условията. Брюксел ще иска реформи. Накрая, собствени ресурси, именно нови европейски данъци, да се замислим върху външни източници, само че нека не налагаме данъци върху малките и средни предприятия. Ето, възоснова на тези съображения ще ви търсим отговорност. Колегата Регнер за една минута. Благодаря ви, госпожо председател със своето предложение за възстановяване на Европейската комисия показва, че има решение с повече смелост, повече солидарност и най-вече повече Европа. Нито една страна не е, е остров и държа да го заявя, особено на унези, които се подават на страх, с който е и австрийското правителство. Стига вече с еснавското отношение. Европа ли ще успее заедно или ще се провали? Променете си, припомнете си каква беше основната, основният мото на австрийското председателство. Европа, която защитава, която защитава най-бедните, жените, които са най-тежко засегнати, децата. И преди една година се проведоха европейските избори. Обещахме, че ще ги защитим. Нека да защитим всички тези хора, с които се предвижда и половината от средствата, които ще се заделят да отидат за жените, за да може половината от средствата да достигнат до половината от населението Европейския съюз, което е най-тежко засегнато от кризата. Благодаря ви и думата последно пожалуйста господин Аннема. Благодаря, госпожо председател. Ако се огледате в пленарната зала, ще видите министър на е, по околната среда в Брюксел караше с колата си по централен булевард. Какво искам да кажа? Политиците злоупотребяват с кризата и това е навсякъде мечтите на федералистите за централизация отново ни се представят общи дългове, данъци. Всъщност всички тези идеи отново се пробутват през задната врата. Госпожа фон дер Лайен, това е важен момент, но за европейците това е мрачен момент и по-скоро удар срещу гражданите. Благодаря от името на Европейската комисия заместник председателя Шефчович. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати, уважаеми колеги от Европейската комисия. Искам да ви благодаря за подкрепата, която чух в повечето изказвания за предложенията, направени от Европейската комисия. Благодаря ви за вдъхновението, което е, се предава и на нас. Вдъхновение, което идва от вашите резолюции и разисквания. Всъщност всички ние търсим начин за това как да отговорим на потребността от солидарност, как да използваме кризата като възможност за модернизиране на економиката и укрепване на позицията на Европа като глобален играч. Ние направихме предложение, което е безпредседентно, защото ние искаме да, искахме да адаптираме е, многодишната финансова рамка към сегашните потребности. Ние сме наясно с това, че економическата криза е толкова дълбока, че има нужда от нов инструмент, който нарекахме ново поколение Европейски съюз. Говорим за 1,3 трилиона и допълнително 750 милиарда за инструмента следващото поколение, който ще се разпредели между безвъзмезни средства и кредити. Оценявам това, че господин Вебер, госпожа Перес и господин Чолс подкрепиха този подход. Искам да ви уверя, че сме наясно с това, че успеха на това предложение ще се оценява по резултатите. Ако инвестираме средствата в, в правилните области, ако искаме да модернизираме европейската економика, трябва да инвестираме в устойчиви зелени технологии, да е, бъдем да засилим програмите за цифровизация и да засилим устойчивостта на европейската економика, защото стана ясно, че не е хубаво да разчитаме на глобални вериги на доставките при важни материали, нещо на което бяхме свидетели през последните месеци. И това, което предлагаме е предложение не само за преодоляване на кризата, а за модернизация – модернизация, за социалните аспекти на кризата и за подготвяне на Европа за 21 век след COVID-19. Много въпроси, някои от тях бяха представени много енергично. Въпроси свързани с дълга и с собствените ресурси и тук бих искал да кажа, че проучихме много внимателно въпроса и предлагаме различни варианти за собствените ресурси. Разбира се, това трябва да се обсъди с държавите членки. Искаме да използваме новите приходи от системата за търговия с емисии от сектора въздухоплаване и морски транспорт, за да се финансира част от МФР в бъдеще. Обмисляме данък вътрешен пазар от онези фирми, които печелят от големината на вътрешния пазар. Ще следим внимателно до, доколко други партньори и страни спазват Парижкото споразумение и дали увеличават въглеродния си отпечатък. При необходимост ще преминем а, към а, въглероден данък. Не забравяме възможностите за цифров данък. Разбира се, искаме глобално споразумение за предпочитане в рамките на ОИСР или Г20, но ако не постигнем резултат, сме готови да действаме сами. Госпожа Шидо и господин Азмани подчертаха значението на нелоялните практики и на избягването на данъци. За нас това е приоритет. Това е важно за изпълнението на европейския бюджет. Честно казано, не разбрах коментара на, на депутата, който ни критикува за липса на прозрачност. В 12 часа в колегиума на комисията приехме това предложение в един часа целият колегиум беше тук. Европейския парламент е първия форум, на който представяме това предложение. И искаме да и представихме какво искаме да постигнем и как и традицията на уважение към демократичния парламентарен контрол ще се запази и в бъдеще. Ние обсъждаме всички законодателни предложения. Е, по тях ние имаме нужда от сътрудничество. Имаше няколко въпроса, свързани с, с държавната помощ. Госпожа Вестагер Тагер е известна с енергичността, с която анализира всяка заявка за държавна помощ. Най-напред ни трябваше да се борим за живота на гражданите, след това за техния поминък, работните места. Това е което правим от началото на годината. Е, госпожо председател, в заключение искам да приключа с една молба. Мисля, че ние сме, се намираме в исторически момент. Всички ние трябва да проявим историческо лидерство. Благодарни сме за подкрепата на Европейския парламент. Но също така имаме нужда от вашата помощ да убедите вашите сънародници у дома. Отправям тази молба и към съвета, към държавите членки, защото ние имаме нужда от добри, бързи решения и трябва да работим в тясно взаимодействие с националните парламенти. В крайна сметка ние говорим за тавани, за собствени ресурси, което предполага ратификация на националните парламенти. Следователно, ние имаме нужда от истинско политическо лидерство, което ще помогне на Европа да преодолее кризата и да се подготви за следващия етап. И последните ми думи са насочени към всички нас. Нека да насочим усилията си към Европейския съюз. Нека да го направим за следващото поколение и да покажем на нашите граждани, че знаем как да преодолеем кризата и как да подготвим Европа за 21 век. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за заключение на дебата. Думата има от името на света госпожа Бриняч. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви за този дебат. Ще предам вашите становища на моите колеги и на Европейския съвет. В началото казах, че ние започнахме подготвителната работа по предложението на комисията, за да може да се постигне споразумение колкото се може по-бързо. Както вчера споменах по време на видеоконференцията с министрите по общи въпроси. Необходимо е колкото се може по-бързо да приемеме тези инструменти и за да можем да работим по приоритетите сближаване, включване, цифровизация, за да заздравиме единия пазар и да може Европейският съюз да се предправи с предизвикателства. Необходимо е средствата да бъдат на разположение колкото може по-бързо. Това е важно и за доверието, което имаме, ще събудим в Европейския съюз. Надяваме се, че становищата на държавите членки ще съвпаднат, за да можем да постигнем своевременно споразумение в е, съвета. Съв съвета ще, ще ще има нужда от допъл, допълнителни е, съвети и подробности преди да постигне е, съгласие. Е, но важ, важното е да постигнем тези резултати колкото се може по-бързо в името на гражданите, бизнес, малките и средни предприятия. Надявам се, че сътрудничеството между нашите институции ще продължи все така добро, за да можем да излеземе с един ясен отпор на проблемите. Благодаря ви. С това приключи дебатът. Протоколът ще бъде представен на следващото заседание за одобрение в парламента. С това закривам заседанието и прекратявам пленарната сесия на Европейския парламент. Благодаря ви.